Uh, колеги, скъпи колеги, дами и господа, скъпи колеги, дами и господа, аз ще председателствам много тихо, защото по-скоро трябваше да съм болница, отколкото съм с вас, защото нещо става по гърлото и по дробовете ми и така нататък. Но, но, се подготвих психически психически и психологически се подготвих. Трябва да сме щастливи за гласуване. Невъзможно беше за мен да не съм с вас. Така че тихо гласуване трябва ни време. Защото е, някои компромиси са на косъм. Е, дори ще трябва да се борим за някои компромисни изменения. Имаме време до 12.30. Затова спокойно, полека, може би по средата в името на моето здраве 5 минути почивка. Съжалявам, че трябва да го кажа. И така, пристъпваме към гласуване. Начало на гласуването. Please vote. Ако обичате, гласувайте. Okay, it works. Да, да. Край на гласуването. Системата работи. Да. Няма въпроси. Отговорът е ясен. Всички са оптимистично настроени, почти всички. Добре. И така. Първо гласуване. Първо гласуваме. Първо по предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване. Госпожа Мария Спираки е докладчик по становище. Имаме четири изменения, които съвпадат. Гласуваме по тях. Ако обичате, електронно гласуване от самото начало. Електронно гласуване четирите, четирите изменения едновременно. Начало на гласуването. Е, един член на социалистите и демократите в повече. Е, да, сега вече всичко е наред. Край на гласуването. Благодаря. Приемат се. И така, скъпи приятели, това, е, нашето решение е много важно. Много е важно всички да го разберат по един и същи начин. Нашето решение означава отхвърляне на предложението на Европейската комисия. Ако искате да приемете отхвърлянето на предложението, тогава накрая при поименото гласуване трябва да гласувате с да – това е приемане на нашето отхвърляне. Ако отхвърляте, означава, че нямате никакво мнение. Така че това е политическата разлика. Това е политическата разлика. Ако кажем отхвърляне, сега гласуваме с да или казваме нямаме становище изобщо окончателно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Което означава, че ние решихме да отхвърлим. Нашето становище е простичко. Отхвърляне на цялостното предложение на Европейската комисия. Така. Сега пристъпваме към е, следващия доклад на Мария Спираки, наша колега, по директива по същия въпрос. Има четири изменения в самото начало. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Закривам гласуването. Край на гласуването. Приема се също, което означава е, при окончателното гласуване, правилото е абсолютно същото. Е, при окончателното гласуване отхвърлиме предложението, гласуваме с да, няма становище, гласуваме с не. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Простичко казано, отхвърлихме предложението на Европейската комисия. Пристъпваме към доклада на Хосе Бланко Лопес. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в самото начало компромис 1А електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 1Б. Начало на гласуването, електронно гласуване – Край на гласуването. Един член на Европейската народна партия в повече. А, окей. Да, сега вече всичко е наред. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Така. 14-та страница приятели, много изменения. 22-ро изменение. Давам ви време да намерите 22-ро изменение. Моя страница 14. Може би при вас не е същия номер на страницата. Приблизително 14-та страница. 22-ро изменение. Кой е за? Кой е против? Нека проверим. 22 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 81. За. Против. Нека проверим още веднъж. Край на гласуването. Приема се този път. Може би всяко нещо трябва да проверяваме. Компромисно изменение 2 е за, против, въздържали се, приема се. Две страници напред. 5 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против. Нека проверим. 370. Край на гласуването. Приема се. Три еднакви изменения. За. Против. Извинете. Да, извинете. Извинете, прави сте. 381. За. Против. Още веднъж проверяваме. 381. Край на гласуването. Отхвърля се. 382 за. Против. Въздържали се. Приема се. 383 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Три изменения. Следващите изменения за. Против въздържали се, приема се. 4-2-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-1 за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница 4-5-3 за, против, въздържали се, отхвърли се, нека проверим все пак. 5, 8, 3, край на гласуването. Четири, пет, 3, извинете, е, отхвърли се. Три еднакви изменения от 4,6-4 до 4-5-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против. Нека проверим. 39-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-6-8 за. Против въздържали се. Нека проверим. Вдигайте високо ръка, защото не виждам точно кой как гласува. 468. Край на гласуването. Отхвърля се. 457 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 456 за. Против Нека проверим още веднъж. 4-5-6. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-6-0 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-6-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-6-6 за. Против. Нека проверим. 466. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 465 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 3 за против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към 27 страница. 88 изменение за, против. Нека проверим. Не си вдигате ръцете. И е много трудно да преценя. 88 изменение, край на гласуването. Приема се. 608 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се. Нека проверим. Много е важно. Мисля. Компромисно изменение 4. Закривам гласуването.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 до 852 за, против, въздържали се, отхвърля се. 691 за, против, въздържали се, приема се. 694 за, против, въздържали се, приема се. Три изменения едновременно от 23 до 25, въздържали се, приема се. 696 за, против. Нека проверим. 696. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 703. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Две изменения 793 и 106 за, против. Нека проверим. Нека проверим. Две изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Две изменения. 8-едно, 8-1-2 и 58 за, против, въздържали се. 8-едно 4 за, против. Нека проверим. 8-едно 4. Край на гласуването. Приема се. Имаме две изменения сега. 850 и 59 за, против, въздържали се. Нека проверим. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 816 за против. А, още веднъж трябва да проверим. 816. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега две изменения. 818 и 108 за, против, въздържали се, приема се. 817. Първа част. Първа част. Кой е за? Против? Нека проверим. Нека проверим. Първата част на 817 то изменение. Край на гласуването. Приема с. Да. Добре. 820 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10. 820-то изменение проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно с изменение 11. Гласуваме го съвместно с устното изменение. Има ли някой против? Никой не е против, както разбирам. Значи можем да гласуваме. Компромисно изменение 11-то с устното изменение. За. Против. Нека проверим. Много е важно. Компромисно изменение 11 с устното изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 877 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, както разбирам. 877, 878, извинете. Заедно с 879. За, против, въздържали се, отхвърли се също. сега, последното гласуване беше едновременно по 7879. 880 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осем девет осем за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверявам. 898. 898. Край на гласуването. Отхвърля се. 60 за. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 899 за. Против. Въздържали се. Приема се. 900 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 904 за, против, въздържали се. Не си дигнахте ръцете. 904. Да, е, скъпи приятели, момент. Имаме забележка от секретарията. Много е важно. не сме е, гласували 899. Значи трябва да гласуваме 9.9. Не сме приели 8 9 и сега трябва да гласуваме 901 изменение за. Нека проверим 899. Добре. 901 гласуваме. Много съм. Много внимавам. Много внимавам. Така. За съжаление, може би не ви харесва. Трябва да гласуваме 901 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 904. 904 за против. Нека да проверим 904. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 905 и 112 заедно за, против. Нека да проверим. I close the vote. Край на гласуването. Accepted. Приема се. Yes, we go to... 912 за, против. Нека да проверим. Together with nine, nine. Заедно с 913. Гласуваме 912 и 913 заедно. Начало на гласуването. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 914 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме нататък. Компромис 13 на страница 62 при мен за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14. Малко, няколко страници по-нататък. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 15. Заедно с устното изменение на компромис 15. То беше подкрепено от всички групи. Устното изменение. Гласуваме компромис 15 с устното изменение. За против, въздържали се, приема се. Компромис 16. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 17. Начало на гласуването по компромис 17. Изключително важен момент. Компромис 17. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Дванайсет за. Против. Добре, ще изчакам. На страница 94 при мен изменение 1267. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следващите две изменения заедно 1268 и 1269. За, против. Нека да проверим тези две изменения. Край на гласуването. 171 in favor. Against. Abstention accepted. 39 in favor. Against. Abstention accepted. 172 in favor. Against. Abstention rejected. Uh, 40 in favor. Against. Abstention. 1270.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 abstention, but still I must check it. Sorry. <laughs> I close the vote. Извинявам се за упорития ви труд. Въпреки това трябваше да направим проверка. Край на гласуването отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 10. Проверяваме 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто за. Против. Приема се, но нека да проверим все пак. Четвърто изменение. Проверка Начало на гласуването. А може и да се отхвърля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. НП. Не работят сега. Вдигайте ръце. Изменение 11. Трябва да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение на Енви този път. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. Енви. За. Против. Въздържали се. Приема се. 176 за против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, нека да проверим. 178. 178. Край на гласуването. Имаме един глас на НП в повече. Изведнъж се появи. Сега всичко наред ли е? Добре, благодаря ви. Резултата Отхвърля се. Както виждате, 194 за, против. Нека да повторим. 194-то изменение, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Скъпи приятели, 177. Не мога да разбера как гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Може би и вие сте готови за болница. 192. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре колегата за Нонато. Може би сгреши. Проверяваме 192 изменение. Добра идея да проверим. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Две изменения гласуваме сега. 193 и 14. 193 и 14. Заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195 и 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 207 и 20. За. Против въздържали се. Нека да проверим изменение 207 и изменение 20. Проверка и по двете. Край на гласуването. Отхвърлят се. 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 213 за против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Двеста Край на гласуването. Приема се. 215. За. Против въздържали се, приема се. 11 и 22 за, против, въз... нека да проверим. Двете изменения 11 и 22. Край на гласуването. Приемат се. 216 за. Против. Отново ще трябва да проверим. 216 изменение. 216. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за, против. Електронна проверка по 23-то. Край на гласуването. Приема се. 218 и 219 заедно за, против. Нека да проверим и двете. Край на гласуването. Приемат се. И то с ясно мнозинство. 244 и 245 заедно за. Против. Нека да проверим отново. 244, 245. Край на гласуването. Отхвърля се. Три изменения гласуваме сега. 241, 242 и 243 за. Против. Боже, Боже. Още веднъж. Проверяваме трите изменения заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. Три изменения гласуваме отново. 246, 247, 248 за против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърлят се. 254 за, против, въздържали се, приема се, 255 за, против. Хм. Нека да проверим 255-то. Край на гласуването. Приема се 25 за, против, въздържали се, приема се. 256 и 257 заедно за, против. Приема се. Приема се. 258 за, против въздържали се. Отхвърля се. 263 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 за, против. Приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 259. Край на гласуването. Приема се. 260 за, против, въздържали се. Отхвърля се, но моля ви вдигайте високо ръце. Проверяваме по 260, защото не беше ясен резултат. Край на гласуването. Приема се. Добре. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се, 26 за, против, въздържали се, приема се, 261 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 261. 261. Край на гласуването. Отхвърля се. 262 за. Против. Нека да проверим. 262. Край на гласуването. Приема се. И то чудесен резултат.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 270 на следващата страница. За. Против. Нека да проверим. 270. Край на гласуването. Приема. 271 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново. Край на гласуването. Приема се. 18 за, против. И отново трябва да проверим 18 изменение. Начало на гласуването. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19 и 272 заедно за, против. Оф, ще трябва да проверим. И двете изменения. Проверка. 19 и 272. Край на гласуването. Отхвърлят се. In favor? 273 кой... Още веднъж започваме. 273, проверка струва ми се. Трябва да направим. И край на гласуването. Приема се. 274. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 274. Гласуваме електронно 274. Проверка. Close. По ваше желание. И така, край на гласуването, отхвърля се. 278. Кой е за? Против? Проверка, ако обичате. 278. Край на гласуването. Отхвърля се. 277. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 279 за, против. Да направим проверка по изменение 279. 279, моля. Край на гласуването. Приема се. 282. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Е, да направим проверка, моля, по 282. ще има е, мнозинство. И то преобладаващо, да. Фантастичен резултат. Никога до сега сме правили проверка при такъв резултат. А, следващата страница. 285. За. Против. Въздържали се. Приема се. 286. За. Против. Въздържали се. Проверка, моля, по изменение 286. Край на гласуването. Отхвърля се. С малка разлика. 287 за. Против. Предпочитам да направим проверка. 287. Край на гласуването. Приема се 288 за против, въздържали се. Проверка още веднъж и тук 288. Край на гласуването. Приема се. 22 за, против, въздържали се. Проверка, моля, по изменение 22. Край на гласуването. Приема се. 290 за. Против. Въздържали се. Приема се. 291 за. Против. Въздържали се. Проверка, моля. По 291. Край на гласуването. Отхвърлено. 33 за. Против. А, проверка по изменение 33. Край на гласуването. Отхвърля се. 34. За. Против. Отхвърля се. Но по-добре е да направим проверка по изменение 34. Малко се позабавихте, така, по-тромаво действахте. Добре, приема се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Три изменения 318, 319 и 42 е, идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 320 за, против. Да направим проверка по изменение 320. Край на гласуването. Отхвърлят се. 54. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега преминаваме към следващата страница DB16. Това ще бъде следващата страница. Кой е за? Кой е против? Нека да направим проверка по изменение DV16. Проверка край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Приема се 18 за, против. Да направим проверка по изменение 18, 9. Край на гласуването. Приема се. А сега 93-то изменение за, против, Нека да направим проверка по изменението. Край на гласуването приема се. И сега вече е, окончателното гласуване по измененото предложение на комисията. Моля да гласувате поименно. Край на гласуването. Приема се. Както виждате, от екраните нашият доклад по възобновяемата енергия. Господин Бlanко Лопес. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в работата, на докладчиците в сянка, на секретарията, сътрудниците от секретарията на моята политическа група, на всички, които допринесоха за добрия резултат. Ще изслушаме сега и разискванията в съвета ще е, продължим с е, постигането, работата по постигането на целите ни много по-амбициозно и окоръжени от този резултат. Аз е, много се е, радвам, че постигнахме този резултат и се надявам, че е, политическите групи ще се ръководят от общите интереси, свързани с чистата енергия и при разискванията и гласуването в пленарна сала. Благодаря за е, оптимизма, който споделихте с нас и е, аз се надявам, че държавите членки ще подкрепят е, е, нашите усилия и ще действат също така в името на чистата енергия в Европейския съюз. И така, една минута почивка, моля, колеги, пия за ваше здраве. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill доста повече алкохол има, отколкото в питиетата на господин Черчил. Райнхолд, we vote immediately. We vote. Okay. Dear colleagues, Скъпи колеги, Едната минута вече изтече. Нека да продължим. Продължаваме с проекто доклада по предложението за директива на Европейския парламент и на съвета за изменение на действащата директива за енергийна ефективност. Вие знаете вече е, и виждате, че не съм е, много ефективен днес, е, но нека да започнем с гласуването. Гласуваме по компромис 1 електронно поименно гласуване. Моля, гласувайте. А сега край на гласуването. Приема се. That was alternative. So now we go... Така, това бе альтернативно предложение. Сега преминаваме към MV21, е, втора част. Кой е за? Намерихте ли NV21, втора част? Кой е за? Кой е против? Струва ми се, че се налага проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към две изменения. 248, 249. Втора част и в двата случая. Кой е за, кой е против? Да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 268 е, за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Също се отхвърли. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се също. Добре, ще направим проверка по изменение 272. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение за против. Нека да направим проверка и по изменение 40. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Четири изменения от 42 до 79 е, гласуваме на блок са против, въздържали се. Нека да направим все пак проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 43 до 31, 4 изменения. Кой е за? Против. Струва ми се, че се отхвърлиха. 45 и 278. Кой е за? Против. Въздържали се. Не са ясни знаците с ръка, които давате. Съжалявам, налага се проверка по двете изменения 45 и 278. Край на гласуването отхвърлят се. 46 за, против. Въздържали се. Скъпи приятели, моля, вдигайте добре ръце. Още веднъж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 Отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. На следващата страница от 267 е, до 282. Е, за, против, въздържали се, е, отхвърлят се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Разлиствате няколко страници, 4-5 и стигаме до изменение 341 и изменение 145. Заедно гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлят се. 3-4-3 за, против, Нека да направим проверка. По 3-4-3. Закривам а, гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. По именно гласуване по компромис 3. По именно гласуване. Компромис 3. Важен въпрос. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против? Нека да направим проверка. Да, е, важен компромис. Компромис 4. Закривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, Сега преминаваме напред. Моята страница е 31 в списъка, който ми е даден в 482 е номера на изменението. 482. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. А сега 486, е, втора част за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка, разбира се. Край на гласуването. О, Боже! Отхвърли се. Добре. две за. Против. Нека да направим проверка и тук. Госпожо заместник председател, не може вие да се проявите по-добре от, е, и да получите по-добър резултат от моя. И така. Вие спечелихте, да. Е, приема се. 493-494 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 495D за, против, въздържали се, отхвърлят се. 496 за, против, въздържали се, Струва ми се, че се отхвърлят, тъй като социалистите изобщо не желаят да е, съдействат. Добре, компромис 7, който се конкурира за 7А. Гласуваме електронно по компромис 7 първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, отново минаваме напред. 4, 9, 5. 498, да, изменение 4 498. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 4 498. И е, обявявам край на гласуването. Отхвърля се. 2, 3. In favor. За, против, въздържали се, нека проверим. МВ-33 край на гласуването. Отхвърля се. 501 за. Против. Нека проверим още веднъж. 501. Мисля, че и то се отхвърля, но да видим. Е, от Народната партия един глас повече. Добре, край на гласуването. Отхвърля се. 511 за, против, въздържали се. Е, нека проверим. 511. Край на гласуването. 512 за, против. Нека проверим. 512. Добре. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 513 за, против. Нека проверим. 513-то. 513-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 514 за, против, въздържали се, приема се. 515 за, против, въздържали се, приема се. 516 за, против, въздържали се, приема се. 517 за, против, въздържали се, приема се. 518 за, против, въздържали се, приема се. 519 за, против, въздържали се, приема се. 500 и 21, 522 за, против, въздържали се, приема се. 523 за, против. Нека проверим. 523. Край на гласуването. Приема се. 524 изменение за против, въздържали се, приема се. 5-3-4-D. 5-2-4. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 5-3-4-D. Имаме две изменения едновременно. За, против. Нека проверим. Две изменения едновременно гласуваме. Проверяваме двете едновременно. Край на гласуването. Отхвърлят се. 537 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 538 разделно гласуване. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част. Защото по първата имаше да. Така, гласуваме втора част сега. За, против. Нека проверим. Втора част. Проверка на втора част. Край на гласуването. Също се приема. 539 сега. Не веднага. За, против. Нека проверим. 539. Край на гласуването. Отхвърля се. 540 за, против, въздържали се. Нека проверим. 539. 540-то изменение отхвърля се. 542 за, против, въздържали се, отхвърля се. 543 за, против, въздържали се. Нека проверим. 543. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. А, а, изменение на МВ 35 за, против. Въздържали се. Нека проверим. МВ 35. Край на гласуването. Отхвърля се нв 36 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. НВ 36 Край на гласуването. Отхвърля се. Сега три изменения едновременно. 544D, 545D, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 546 за, против. Нека проверим. 5-4-6. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 5-4-9 сега. На същата страница. Е, за мен е на същата страница. 5-4-9 за против. Нека проверим. 549. Край на гласуването. Отхвърля се. 550 за. Против. Въздържали се. Приема се. 531 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 551. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. В такъв случай отиваме няколко страници напред. 592D. Намерихте ли го за, против, въздържали се, а, отхвърля се. 5-9-3 е, се приема. Така. 5-9-5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно измерение 9. За против, въздържали се, приема се. 613D е, за против, въздържали се, отхвърля се. 614 е, за против, въздържали се, нека проверим. 614. Край на гласуването. Приема се. 616 за, против, въздържали се, приема се. 618 за, против. Нека проверим. 618. 618. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-4 на ви за. Против. Въздържали се? Нека проверим. Нека проверим. За всеки случай имаме време. Край на гласуването. Приема се. Доста ясно. 619 за. Против. Нека проверим. 619-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 621 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Две изменения едновременно. 623 624 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 625 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. И отиваме няколко страници напред. На страницата с MV44 за, против, въздържали се. Нека проверим. NV44, край на гласуването. Отхвърля се. Сега две изменения едновременно. 634, 635 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Двете изменения едновременно. Проверка. Край на гласуването. Отхвърлят се. Сега, електронно гласуване. Компромисно изменение 11-то и компромисно изменение 11-та. Начало на гласуването по компромисно изменение 11-то. Начало на гласуването. Е, компромисно изменение 11-то, край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Компромисно изменение 11А. Начало на гласуването. Добре. Край на гласуването. Приема се. Така. Пристъпваме Четири страници по-напред. Компромисно изменение 11б за. Нека проверим електронна проверка. Компромисно изменение 11б. Добре е да знаем точния резултат. Закривам гласуването. Приема се. Отиваме на компромисно изменение 12, е, 4 страници напред за, против, приема се. 693 за, против. Нека проверим. 693. 693. 3. Край на гласуването. Е, Двама е, души от Народната партия са в повече. Добре, край на гласуването. Приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Три страници по-напред. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против. Не, не знам. 101 изменение, ако обичате. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре. 103 за, против, въздържали се, приема се. 15, компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 1-3-3 за, против, въздържали се, приема се. 1-3-4 за, против, приема се. Приема се също. Приема се също. И така. 138 и 139 едновременно за. Против. Въздържали се. Приема се. Патрици. С ваша помощ мога да уредя всичко. 141 за. Против въздържали се, приема се. Едно 4, 4 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против. Нека проверим. Едно 143. 143. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно 142 за против. Нека проверим. 142 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 17. то Електронно гласуване. Компромисно изменение 17. то Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. NV7 и, и изменение 1.5.1 едновременно. Про, за против. Нека проверим. Две изменения едновременно. Край на гласуването. Приемат се. Следващата страница. Сега две изменения. 162-163 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 175 изменение. Раздално гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Нека проверим. Втората част Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част се отхвърля. 182 изменение, също разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека проверим втора част. Проверяваме втората част. Край на гласуването. Приема се. Добре. 183-то изменение за, против, въздържали се, нека проверим. Край на гласуването. Приема се. NV11 за, против. Проверяваме. Трябва да ги проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 184-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против. Нека проверим. 199 изменение. 198, извинете, да. Край на гласуването. Приема се. 199 за. Против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 19 за. Против. Нека проверим. За да сме сигурни. Нека да проверим да сме сигурни. Компромисно изменение 19. Приема се. 203 изменение за против, въздържали се, приема се. Двеста и петнайсето за, против, въздържали се, приема се. 217 изменение за, против, въздържали се, приема се. 218 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, а, 225, добре, проверяваме. 225-то изменение проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 227 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Нека проверим. 227. 229, извинява се, председателя. 229, разбира се. Проверка, край на гласуването. Отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против въздържали се, приема се. 29 Д за, против въздържали се, приема се. 30 за, против въздържали се, приема се. 244 за, против. Нека проверим. 244. Край на гласуването. Приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. 2-3-5 за, против. Нека проверим 245. Край на гласуването. Отхвърли се. 83 за, против, Нека проверим 83-то изменение. Проверяваме 83-то изменение, начало на гласуването. Приема се. И 84-то за, против. Нека проверим още. 84-то. Край на гласуването. Приема се скъпи колеги. Окончателно гласуване е по предложението на комисията в изменение му вид по именно гласуване. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Uh, uh, that's all I understand. Да, е, няма друго гласуване. Ако обичате, е, скъпи приятели, е, нямам достатъчно енергия за вас. Ако обичате, скъпи приятели, ще се видим в 2.30. Запомнете, Запомнете, следобедното заседание ще започне в 14.30. Е, имаме 3 часа свободно време, защото сте много добре организирани. Много ви благодаря. Довиждане.